Ако не бъдат повдигнати възражения при одобряването на протокола, списъкът ще се счита за утвърден. Съгласно член 74 от правилника за дейността си, заедно с председателя на съвета, ще подпиша два акта, прияти по обикновената законодателна процедура. Заглавията им ще бъдат публикувани в протокола от днешното заседание.